Well, moving... И така, колеги, преминаваме вече към обяснение на вода, тъй като много сме закъснели, тъй като съществува риск, че няма да успеем да разгледаме всички доклади и да има обяснения по всички доклади. Искам да ви кажа предварително, че ако не можете да се справите с половин час, ще трябва да преми, да, да останат някои от обяснените на вотовете за а, утре след гласуването, но може да го направите и в писмена форма. Ако искате да отидете сега да обядвате, да знаете, че може да направите обяснение на вота си и в писмена форма. И така, да започнем с доклада на господин Балцани за бюджета 2012 година. Има три е, заявки. Госпожа Андрик не първата дума, първата, която иска думата. Благодаря, господин председател. Когато преди година об одобрихме бюджета за 2012 година, знахме, че това ще бъде бюджет на дефицита. Тази година Европейската комисия нямаше избор и ам, каза, че липсват милиарди евро за това да се покрият задълженията. Следователно Европейския съюз щеше да покрие неизпълнените задължения, но държавите членки успяха да съберат само 6 милиарда евро и да се надяваме, че дълга ще бъде погасен в началото на следващата година и това ще бъде едно предизвикателство на трите институции да постигнат съвет. Това е един много сериозен сигнал за всички. Естествено, знаем оправданията с кризата, но ако тази практика продължи, кризата ще се задълбочи още повече. Господин Даниел Халан, имате думата. Благодаря, господин заместник председател. Тук всъщност е, имаше е, един театрален жест, е, когато беше извадена драматично на писалка и беше подписан бюджет с увеличението с 1,3 милиарда, което заедно с предишното увеличение е увеличение от 9%. Когато разглеждаме финансовата перспектива до 2020 година, бюджета се увеличава. Всички ние знаем с, с правилото на велосипеда, че трябва напрекъснато да се въртят педалите, иначе ще паднем и започваме по този начин да си купуваме лоялност на клиентските групи. Тук говоря за армиите на консултанти и подизпълнители, които а, направиха така, че а, ако не им се дава пари, а, системата ще се срине. Госпожа Басески има думата. Гласувах за доклада, защото смятам, че засилването на плащанията е полезно, за да се а, е, изпълнят ангажиментите тази година и ще се избегнат по този начин и финансови секции, е, санкции е, Политиката и други важни политики на Европейския съюз, като например Еразъм, рискуват да останат без средства към края на годината, налага ревизирането на бюджета. Това не би трябвало да засегне най-успешните политики на Съюза. Европейския социален фонд трябва да бъде добре за добре снабден. Необходимо е да се отговори на реалните нужди до края на финансовата година. И сега може да преминем към следващия доклад. Джовани Лавие и Дерек Вон за новия общ бюджет на Европейския съюз за финансова година 2013. Първото обяснение на вода е госпожа Гърлинг. Не е ли така? Добре, тогава може да преминем към господин Яколино. Господин Яколино, тук ли е? Имате една минута. Благодаря, господин председател. Моля да ме извините. Аз гласувах за новия общ бюджет на Съюза за финансовата 2013 година, тъй като смятам, че този бюджет е израз на отговорност от страна на парламента. Чрез него гарантираме приемственост на ниво администрация. А що се отнася до първото отчетене в съвета, някои тогава показаха много голяма гъвкавост. Като цяло бюджетът съответства на нашите очаквания. Той гарантира изпълнението на политическите ни приоритети и се вписва в контекста на стратегията Европа 2020. Подобно на докладчика, мисля, че в този бюджет се залага на приоритетни области. Много е важно Европейският съюз да разполага с достатъчни средства, тъй като в бъдеще трябва да се разработят нови програми за МСП, за научно-изследователската дейност, за образованието и обучението. Господин Яр тук ли е? Не, госпожа Андрикине. Днес одобрява, одобрихме новия общ бюджет за финансовата 2013 година. Това е бюджет на дефицита, тъй като кредитите за поети задължения надвишават приходите към бюджета. Нещо повече, бюджетът за 2013 година е по-нисък от този за 2012. Той съставлява 0,9% от общия размер на БВП в Съюза. Що се отнася до размера на кредитите за плащания, той е с 0,6% по-висок като процент от БВП. Кредитите за бюджети за ангажименти ще бъдат по-високи през 2013 година. Седмата рамкова програма ще получи по-високо финансиране, по-високо с 6,4% в сравнение с 2012 година. Европейската комисия ни предупреди, че няма да имаме достатъчно бюджетни средства. Затова в течение на годината трябва да упражняваме надзор върху бюджета и да го преразгледаме. Господин Танък. Благодаря. Нека да започна с поздравление за кипърското председателство, за това, че се постигна едно споразумение във връзка с бюджета за 2013 година, но по отношение на селското стопанство, по отношение на е, общата е, политика на отбрана и външна политика, ние все още не сме достигнали до необходимото ниво на средства ресурсите, е, които е, се отпускат на практика е, отговарят единствено на потребностите на, е, и на възможностите на най-малките и най-бедните държави членки. Същевременно растат административните разходи. 6 е, милиона е, се плащат за заплати на технократи, на еврократи, което е неприемливо. Затова смятам, че би трябвало да помислим дали предложението за 2013 година действително е разумно. Следващият оратор, господин Репо. Благодаря. Докладът е изключително важен. Различно е отношението на държавите членки към разходите в бюджета и по отношение на приходите и по отношение на националните вноски на държавите членки държавите членки поставят различни изисквания. Но когато имаш изисквания, би трябвало да знаеш, че трябва и да допринасяш. Тъй като се сблъскваме с огромни е, цифри и размери на безработицата и с е, нарастващи е, нужди в социалната сфера би трябвало да помислим за това как ще покрием очакванията на гражданите. Необходим ни е един балансиран бюджет. Благодаря, господин заместник председател. Аз много обичам този довод, че се харчи повече на ниво Брюксел, отколкото на национално равнище. Защо да не доведем тази логика до край? Защо да не заеме, да наемем всички като държавни служители? Защото ние сме толкова богати, по-богати дори от Съветския съюз. Държавите, които които дадох най-големи пакети с стимули, са най-зле. Когато премахнем а, изразходването на средства от хората, нещата се централизират в огромните институции. Това, което ние а, говорим за а, всъщност а, тези частни реактивни самолети, от които от време на време слизат комисарите и изнасят лекции единици на, а, на гласоподавателите. Последният оратор, госпожа Басеско. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за доклада, защото в контекста на кризата прилагането на бюджета, приемането на бюджета за 2030 година е много спешно. Той съдържа важни елементи за да се постигне конвергенция, сближаване между парламента и съвета, което беше ограничено през последните преговори. Освен това, новия бюджет подчертава необходимостта и значението на изпълнението на предишните задължения. Тези нови елементи ще допринесат за споразумение. Аз мисля, че до бюджета трябва да отчете фискалната политика на държавите членки. Това трябва да бъде допълнено с действия насочени към инвестиции, економическа стабилност. Адекватното финансиране на най-важната европейска политика е от изключително важно значение. Следователно, ние ще имаме бюджет, който ефективно ще насърчи ам, а, а, производителността. Господин Гамбел има думата. Гражданите на моята страна са много загрижени във връзка с това, че ще заплащат много повече за Европейския съюз. Нетната сума, с която допринасяме дневно, възлиза на 30 милиона паунда. Предстои да допринесем с още над 100 милиона паунда за регламентиране и бюрокрация. Още един милиард и половина се предвиждат за тази година. Предвижда се увеличение и за следващите 7 години. На коя планета живее Европейският съюз? На Марс, на Венера или на Плутон? Не сме реалистични, но реалността е, че хората в Гърция страдат. Там положението е много по-тежко, отколкото в Германия през 30-те години. Според мен това е позорно. Всяка година харчим по 200 милиона евро за пътуванията от Брюксел до Страсбург и обратно. И това е позорно. Трябва да се замрази европейският бюджет. Не сме готови да заплатим нито едно пени повече. Благодаря. Приключихме обясненията на вота по бюджета за 2013 година. Преминаваме към доклада на господин Засада на земните услуги на летищата в Европейския съюз. Първият ни оратор е госпожа Лара Коми. Господин председател, Не гласувахме по този доклад, така че оттеглям искането си за обяснение на вод. Благодаря ви. Думата има госпожа Ива Заники. Госпожа Заники в залата ли е? Не. Господин Земке. Благодаря, господин председател. гласувах против доклада за наземните услуги. Ако разгледаме законопроекта, то ще видим, че той ще бъде върнат на Комисията по транспорт на Европейския парламент. Идеята на този законопроект е да се увеличи конкуренцията между онези, които доставят наземни услуги. Тази идея не е лоша, но трябва да подходим към нея внимателно, така че да не няма неблагоприятно въздействие върху качеството на услугите. Основен елемент на наземните услуги следва да бъде гарантирането на безопасността на пътниците и сигурността на полетите. Затова и гласувах против този законопроект. Разочарован съм от реакцията на моите колеги във връзка с предложението на комисията за наземните услуги на летищата на Съюза. Това предложение е, бе насочено към повече конкурентно способност на нашите летища и е, подобряване на достъпа до е, летищата. Така че е, ние пропуснахме шанса да подобрим е, стандартите в това отношение. А е, предложението на комисията е изключително важно за развитието на е, авиацията в Европейския съюз. В никакъв случай не бива да продължаваме с ограниченията на пазара в тази област. Затова смятам, че не бива да се ръководим от някакви тесногради интереси, а трябва да гледаме е, европейските интереси. Господин Штатлер има думата. Господин председател, аз е, гласувах в подкрепа на този доклад. Е, е, подкрепих становището на комисията, която всъщност отхвърли предложението на комисията. И в този смисъл аз мятам, че не мога да се съглася с изказването на предишния колега, който взе думата преди мен, тази цялостна либерализация, която се предвижда в предложението на комисията, на практика е политическо безумие наземните услуги на летищата, естествено, трябва да бъдат съобразени с потребностите на населението, което живее в съответния регион независимо от е, е, това, че се откриват е, допълнителни работни места, ние не можем да загърбим интересите на хората, които живеят близо до летищата. Госпожа Басеско е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Аз мятам, че предложението на комисията ще повиши конкретно способността на наземните услуги на летищата. По този начин ние ще отворим пазара и ще създадем една по- е, гъста е, мрежа от услуги, е, които ще предлагат много по-добри отношения. Необходима ни е прозрачност и това ще оптимизира, ще подобри услугите. По един балансиран начин би трябвало да подходим към задачите, за да постигнем крайната цел – Необходими е, са ни е, добре премислени действия, за да спрем нарастването на цените за пътниците, за клиентите на авиокомпаниите и същевременно е, пътниците заслужават по-добри условия и при полета, и на наземните услуги. Благодаря. Вече можем да преминем към доклада на УГИА с разпределението на слотовете за летищата в Европейския съюз. Госпожа Коми поиска първо думата. Господин председател, аз гласувах за това предложение, защото това е важен въпрос за осъществяване на връзките между европейски райони, които не са особено достъпни. Това е важно за интеграцията. Аз съм също така за идеята да се организира добре графика на въздухоплаването. Именно за това е необходимо да се гарантира размяна на мнения и връзки, за да се осъществи едно ново движение. Ние трябва да подготвим някои от ползите от е, продажбата на слотовете, за да се, подобри, да се подобри обслужването на пътниците. Риска е, че компании, които имат слотове в основните предприятия, ги използват предимно за пътуване на големи разстояния и не облагодетелстват е, е, ре, регионалното въздухоплаване. Господин Беньон има дума реформата. Трябва да помним, че доводите зад това предложение са свързани с потенциалното дублиране, т.е. отвояване на пътниците до 2030 година. Т.е. всички тези фактори трябва да се отчитат. Мисля, че трябва да съчетаем тези мерки с по-добро използване на други видове транспорт, например високоскоростна железница, по-добро използване на регионалните летища. Основната ми проблем беше, проблем с текста беше потенциалната вреда за летищата във връзка с кратките полети и полетите на дълго разстояние. Регионалната свързаност трябва също така да се вземе предвид. Госпожа Макова и поиска думата, но не я виждам. Тогава можем да преминем към госпожа Костело. Благодаря, господин председател. Новите слотове въвеждат рамка за въвеждане на нова система. Искам да привлека вниманието ви към конкретната ситуация в Ирландия. В Ирландия Хитро е претоварено летище. В момента комисията разглежда молбата, която беше подадена от Air Lingus. Ако Ryanair е успешен кандидат в търга, той ще може да използва и слотовете на Ерлингос. Много е важно това да бъде осъществено за връзката Даблин-Лондон-Хитроу и също така за някои предпочитани дестинации. Сега, госпожа Пиети Кайнен е в списъка ми но не я виждам. За това ще дадем думата на господин Бялан. Благодаря, господин заместник председател. Използването на европейските летища и техният недостатъчен капацитет е сред най-големите предизвикателства в областта на транспорта в Европейския съюз. За това трябва да гарантираме максимално най-доброто използване на слотовете за кацане и излитане. Но решението на комисията да повиши прага за слотовете ще доведе до промени в техния брой и според нас е прекомерно затова смятаме, че предложението в доклада броят на слотовете да остане същият както преди е добро, но в него има и много предложения, които няма да се отразят добре върху потребителите. Не мисля, че, например, идеята за налагането на финансови санкции върху авиокомпаниите е добра. Затова и гласувах против. Целта на проекто закона за слотовете е да се осигури възможно най-доброто им използване на претоварени летища. Това е особено тежък проблем в региона, който представлявам аз, Лондон. Предложението цели да се укрепи и повиши ефективността на разпределянето на слотове, с което да се повиши и ефективността и конкурентоспособността на операторите. Според доклада, в рамките на един летателен сезон авиокомпанията може да запази определен брой слотове но има и някои неблагоприятни последици, като например събирането на данни за финансовите обезщетения. Това ще доведе до допълнителни разходи за авиокомпаниите, разходи, които ще доведат до увеличаване на цената на билетите и ще се отразят недобре върху потребителите. За това гласувахме против доклада. Госпожа Дотс. Благодаря, господин председател. Като член на този парламент от Северна Ирландия, аз приветствам предложението на комисията, което ще промени разпределението на слотовете и е, по този начин ще се уравновеси ситуацията по отношение на е, различните видове летища. Защото до сега имаше една голяма разлика между централните летища като Хитроу в Лондон и регионалните летища. Е, важно е да дадем е, е преференциални възможности по отношение на слотовете и на по-малките летища е, като летищата в е, Северна Ирландия, което ще подобри економическите условия в тази страна. Благодаря ви. А сега последен оратор е госпожа Басеско. Е, аз гласувах в подкрепа на този доклад, тъй като вярвам, че предложението на комисията е първа стъпка напред към повече ефективност и конкурентоспособност. По този начин се гарантира оптимално разпределяне на слотовете и системата ще бъде много по-ефективна. Необходимо е да наложим е, механизми на практика, за да можем да осъществим е, новата система за разпределяне на слотовете. Така операторите ще имат възможност за повече конкурентно способност е, и за повече ефективност необходимо ние да насочваме е, условията за разпределяне на слотовете, е, така че да гарантираме е, равни възможности за развитие на всички летища. Вярвам, че това е една по-добра регулация. А сега преминаваме към доклада на господин Лайхтфрид въвеждане на свързани с шума експлуатационни ограничения на летищата в Съюза. Госпожа Коми има думата първа. Благодаря, господин председател. Аз изразих положително отношение към доклада, защото имаме норми за въвеждането на ограничения, свързани с шума. Аз съм съгласен с целта на тези мерки, има съществуващи мерки но сега ще дадем възможност на местните органи на управление да подобрят средата около летищата. Имаме законодателство за борба за, срещу влушаването в климата, но трябва да има законодателни мерки и срещу шума. Особено предвид отрицателните въздействия на високите нива на шума. Хората, които живеят живеят около летищата, са запознати с, с последиците от шума и химическите въздействия на е, около летищата. Господин Занони Господин председател, растящите нива на шума във въздухоплаването влияят отрицателно на качеството на живота на милиони граждани на Европейския съюз, живеещи около летищата. Тези хора са жертви на химическо замърсяване и а, увреждане на околната среда и на шум. Има научни изследвания, доказващи това ние би трябвало да имаме избор. Следователно, властите А, в летищата трябва да отчетат възможността за растеж на местно равнище и за намиране на ефективни решения, които да отчетат и да постигнат балансиране на често противоположни интереси. В парламента и в комисията не можем да пренебрегнем не само економическите фактори, но и здравето на хората. Господин Беньон има думата. Благодаря, господин председател. Приветствам предложение на комисията за ограничения, свързани с шума. Смятам, че подходът е балансиран и че отчита както ефекта на шума за качеството на живота и някои търговски аспекти. Има и не може да позволим такава ситуация, при която местни власти да решат е, да наложат нощна забрана, което след това да се окаже невъзможно поради е, ограничение на конкуренцията. Трябва да предприемем действия, за да изведем от употреба най-шумните самолети и да решим проблема с шума по летищата. Думата има госпожа Маковей. Госпожо Маковей, мислех, че сега е ред на господин Бенян. Um, Благодаря. Според Международната организация по гражданско въздухоплаване, само след няколко години над 5 милиона души в Европа ще бъдат засегнати от високото ниво на шумозавърсяване от самолетите. За това в предложението на комисията се цели да се намали броят на тези хора, живеещи около летищата. Трябва да вземем предвид и економическото въздействие на проблема, като се има предвид, че сме в економическа криза и трябва да заложим най-вече на рентабилността. Много са важни също така и въпроси свързани с здравето и социалната сфера. Не може да си позволим да изчислим погрешно разходите проистичащи от експлоатационните ограничения. Във връзка с това призовавам комисията да направи пълна оценка на въздействието, така че да знаем дали експлоатационните ограничения наистина са рентабилен начин за справяне с шума. Следващият ни оратор е госпожа Пиети Кайнен, но не я виждам в залата. Ще дам думата на госпожа Форд. Аз гласувах против предложението за регламент за експлуатационни ограничения, свързани с шума. Защо? Защото постоянно на европейско равнище се вземат решения, които по-добре би било да бъдат взети на национално или местно ниво. Приемането на регламент, за разлика от директива, в много по-голяма степен затруднява държавите членки да отговорят на потребностите на местно равнище. Разбира се, трябва да се вслушаме в гласа на гражданите по места, когато става дума за въпроси като тяхното здраве и шумовото замърсяване. Да, трябва да се изведат постепенно от експлоатация всички летателни средства източник на шумозамърсяване. Приемам изискванията за въвеждане в експлоатация на по-чисти, по-тихи въздухоплавателни средства, но не бива този проблем да се решава с реш... предложение по кълъп по пътя на европейски регламент. Господин Бялан. Lotnicze с уваги на своя дейност generują огромен poziom хаос. Тъй като в резултат на работата на летищата нивото на шума е много високо, милиони граждани на Европейския съюз страдат от шумовите емисии. Необходими са ефективни инструменти за ограничаване на шумовите емисии аз се обявявам за ограничаване на нивото на шума в рамките на европейското законодателство. Ние би трябвало чрез регламент да ограничим емисиите, но смятам, че и една директива в тази област би могла да допринесе за по-успешни действия в тази посока. Тъй като това виждане не се възприема от авторите, гласувах против. Не виждам останалите колеги, които са се записали, затова давам думата на госпожа Доц. Като член на парламента от Северна Ирландия, аз не мога да подкрепя доклада на нашия колега във връзка с въвеждането на свързани с шума експлуатационни ограничения. Директивата през, от 2002 година въведе много по-строги ограничения по отношение на редица летища, е, които оказаха неприятно въздействие върху стандарта на живот на много хора. Естествено, че нивото на шума би трябвало да бъде намалявано, но това не би трябвало да става и за сметка на заетостта на много хора, които са в околностите на летищата и на самите летища. Е, би трябвало да се предприемат е, по-нататъчни стъпки на базата на е, оценки на ефективните разходи. И е, би трябвало да се предприемат и други шумозаглушителни е, мерки от техническо естество във връзка с е, достъпа до летищата. Последният оратор във връзка с доклада на господин Лайхтфрид бяхте вие. Останалите колеги, които са се записали, очевидно не са в залата. Така че остават три доклада от е, предвидените за обяснения за вод за днес и гласувани днес по обяд. Но както е, предварително обявих, ние ще отложим обясненията на вод по тези три теми за утре. Така че сега се налага да приключим с обясненията на вода. Вие имате възможност, колеги, да внесете и писмено обяснение на вода, ако не желаете да удължавате обясненията на вод утре. Благодаря ви. Отлагаме и спираме заседанието до 15 часа.